même dans le langage de l'OMC, l'idée de la promotion du free trade. Donc pour ma part, je refuse cette modification de cet amendement. Merci. I call your attention that it is on the Treaty of the European Union as an objective of the common trade policy. Uh, um, and we are bound by the treaty. So let's uh, move to the vote.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 когато говорим за ограничени запаси от ресурси, следва да виждаме същите възможности за рециклиране. Това бяха моите коментари, господин председателю. Благодаря сега. Пол Мърфи, заповядайте. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за този доклад. Съгласен съм с повечето от неща и Приветствам вниманието, което отделяме на спекулациите на световния пазар. Спекулации има по повод на храните и суровините. Днес говорим за суровини и трябва да им обърнем специално внимание. Смятам, че становището е недостатъчно критично към Европейската инициатива по суровините и подхода на Европейската комисия към суровините. По мое мнение, това, което вие описвате е представата на европейските фирми, Европейската комисия. Те се интересуват единствено от суровините от тези е, страни. Това е реалността, за съжаление. А, всъщност от Европейската комисия очакваме да се улесни достъпа до международните суровини, но това сигурно ще стане за сметка на околната среда, за сметка на местните хора. това предлагам някои изменения по конкретни проблеми тук. Например, въпросът за политиката на Европейската комисия, която се опитва да елиминира експортното облагане според мое мнение, облагането на износа не е единственото решение за суровините. Трябва да се мисли за демократичен подход и как ще повлияят подобни данъци на съответните страни, от които се изнасят суровини. Съответно да видим как ще се ползват приходите от събраните данъци. На второ място – Подходът на Европейския съюз към инвестициите и договарянето на нови правила за инвестиции да се гарантира по-добър достъп на чуждестранни юридически лица към суровините. И тук имам критика. Накрая, може би да засилим последния абзац, където се говори за рециклирането. Европейската инициатива за суровините е насочена към продоляване на нашата зависимост към суровините от третия свят, но освен това да видим как ще работим и по рециклирането и как ще постигнем тази независимост. Европейския съюз използва 4 пъти повече ресурси, сравнено с ресурсите, които се ползват в Азия. Нека не забравяме устойчивото развитие предвид ползването на ресурсите. Благодаря. Благодаря. Нека да изслушаме и комисията. Извинете, Партмац, повядайте. Вие бяхте записан, но аз забравих да погледна в списъка. Благодаря ви. Хубаво е, че съм записан. Има едно известно изказване, в което се казва хубаво е, че сме в списъка. И така, съгласен съм с повечето от казаното тук. Първо, смятам, че нещата се уреждат много по-добре на национално равнище. По въпроса за рециклирането. Тук имам един по-общ коментар – рециклирането се случва тогава, когато хората получават финансови ползи от него. И така казвам това, което имам предвид. Нищо не може да замени силата на пазара, нищо не може да замени ценовото образуване. Иначе стигаме до изкривени опити да се намесваме в световните пазари. Нещо, което комисията се опитва да направи, но тя ще постигне тъкмо обратното на това, което възнамерява. А именно, ако обремените целият механизъм, ако искате да нарушите пазара и ценовото образуване, няма да получите суровините. Смятам, че това е недобронамерено и се основава на недостатъчно добро разбиране на пазарните механизми. Насочвам се към един абзац, който е, е добре съставен, но все пак трябва да изтъкна, че, например, Съветския съюз тогава, разбира се, не е включвал само Русия, но и десетина или 12 други е, страни. Тогава той е включвал съществена част от световното население и непропорционална част от световните ресурси. Те са се опитали да отменят изцяло ценовия механизъм. И в крайна сметка какво се получава? Огромна бюрокрация, която произвежда неточна статистика, с което се опитват да разпределят суровините на тази база. В крайна сметка нещата не се получават непрекъснато изпитват недостиг на суровини, въпреки че тогава тази част на света е, е била много богата на суровини. Сега се връщам към реалността. Разполагаме с е, актуална статистика и не искам да кажа, че съвременна Русия е добър е, пример за всички останали. Но изтъквам следното. Преди 15 години площа, която сега е Русия, е представлява 200 милиардна економика, а днес с една това е 200 хилядна економика. Многократно намаление. Защо? Защото има намеса в пазара и в ценовото образуване. С тези мерки се опитваме по груп начин да се намесим в ценовия механизъм и да се намесим в пазара. Нека да се върнем обратно към основните принципи и да спрем да го правим, защото иначе ще има последици, както вече казах. Ще се получи тъкмо обратното на това, което искаме да постигнем. И с това приключвам моите бележки. Имам едно изречение. Непрекъснато се изтъкват положителните страни на регулирането на финансовите пазари. Смятам, че това е най-лошото предложение, което излиза от комисията. Парламентът го приема. Британските консерватори също са за. Имам предвид директивата за инвестиционните фондове. Тази директива има силна разрушителна сила като законодателен акт. Имахме намерение да внесем изменение по нея. Защо казвам всичко това? Базата, на която почива нашата логика, всъщност опира да до основите на пазара тук, които ние подкопаваме изцяло и като последици, както вече казах, ще стигнем до обратното на това, което възнамеряваме да постигнем. Уилям, е, изслушах ви внимателно. Аз иначе ценя емоцията, която влагате в думите си, макар че не мога да се съглася изцяло с тях. Нека да изслушаме все пак комисията. Всичко това е резултат от е, промените, които внесохме в дневния е, ни ред, така че поднасям извинение на комисията за тези промени. Може би трябва да преосмисля тази своя склонност да приемам е, всички предложения за промени в дневния ред и вероятно ще поправя поведението си. Може би няма да се случи а, отново. Нека да се върнем и към докладчика. Той вече има храна за размисъл и е готов с коментари. Благодаря ви, господин председателю. Да, действително можем да спорим много дълго време за ролята на пазара. Може би бихме могли да видим как Нобеловите награди, лицата наградени с тях, са описали нещата. Техните писания са много интересни. Например, господин Штиглец пише, че някои невидими механизми водят до ценообразуването и именно те са много важни. Да, действително, трябва да се даде някакъв правилен импулс на пазара, за да може да работи правилно. Мисля, че точно това трябва да се приложи при рециклирането. Докато няма насърчителни мерки за рециклиране, то просто не може да проработи автоматично. В Европейския съюз разполагаме с много положителен пример. Въпроса за рециклирането на автомобилите. Има директива по този въпрос и откакто сме приели тази директива, се установява, че рециклиращата промишленост именно в тази област създава много работни места. В частност и в Великобритания. Това позволи на рециклирането да се занимае с добив на суровини повторно. Що се отнася до електронните отпадъци, бихме искали да стигнем още по-далеч. Всички тук в залата сигурно разполагат с по един-два мобилни телефона. Знаем, че те съдържат редкоземни елементи, а само 1,5% от мобилните телефони в момента се рециклират в Европейския съюз. Очевидно е, че има място за подобряване, за да може наистина да рециклираме за добив на суровини. Сега, що се отнася до регулирането на пазара, разбира се, това е много чувствителна тема. Съзнавам, че това няма да се уреди просто с това становище, но би било положителна крачка, ако можем да постигнем поне прозрачност при ценообразуването на суровините, така че различните оператори поне да бъдат малко по-добре запознати с това, което се случва. Всеки случай благодаря за препоръките и аз ще прочитам много внимателно вашите изменения. Благодаря. Uh, благодаря на 21 юни ще се е, гласува в тази комисия. Нека сега се върнем към 19-та точка от дневния ред е именно споразумение между Европейския съюз и Швейцария относно закривата на наименованията за происход и на географските указания на съвскостопанските продукти и храните. Uh, Това е проект за препоръка за приемане на споразумението. Проектът за препоръка е включен в а, вашите документи. Докладчикът е от ЕНП, господин Бела Гладфелдер. Координаторът на НП, колегата Каспари, ще говори от негово име. Господин председателю, Нашия колега господин Гладфелдер ме помоли да го представлявам. Deswegen freue mich sehr, äh, Stadt той има други задължения в други комисии, за това не може да присъства днес. Уважаеми колеги, всички знаем, че търговските взаимоотношения между Европейския съюз и Швейцария са изключително важни. Нека да ви дам няколко цифри. Швейцария е четвърти търговски партньор на Европейския съюз и Швейцария играе особена роля в в областта на а, търговията на земеделски продукти. Миналата година а, износа на европейски продукти към Швейцария е с величина 6 милиарда евро. Има две споразумения, които разглеждаме. Те внасят две е, подобрения – първо въпроса за географските указания на е, селскостопанските продукти. Там ще подобрим нещата. В Швейцария съществуват вече над 100 такива географски указания, за това е важно. Но това споразумение няма да засяга само Швейцария. То ще е, се отнесе и до Лихтенштайн. Разделно ще а, сме предвидели да гледаме двете точки, но ако предпочитате, може и на куп да ги разгледаме. Точно по тази причина мисля, а и господин Гладфелдер също, че трябва да направим всичко възможно тези две споразумения да бъдат финализирани аз ще се радвам, ако комисията ни подаде малко повече подробности, свързани в частност с преходните периоди. Ставаше въпрос за преходни периоди за сирената, например, и ми се иска да получа малко повече уточнения. Затова ще помоля комисията да ни посочи какви ще бъдат промените в търговските взаимоотношения с Швейцария за сълскостопанските продукти. Ние знаем, че субсидиращата система в Швейцария е съвсем различна от тази с Европейския съюз и това може да представлява трудно за нас. За това ще се радвам да получа малко повече данни от комисията. Благодаря. Files, uh, corresponding to item 19. Има две отделни преписки, две досиета, по 19 и по 20 точка и двете са свързани с... първото всъщност е с, за споразумението с Швейцария, второто е свързано с Лихтенштайн. Тези документи бяха подписани миналата седмица на 17 май и по двете точки господин Гладфелдър е докладчик, но господин Каспери говори от негово име. Господин Джон Фолк от комисията сега има думата. Заповядайте. Oh. Ah. Mr. Murphy. Uh, Mr. А господин Мърфи от uh, Зелените. Заповядайте. Аз uh, подкрепям географските указания като инструмент за защита на потребителите, така че хората да знаят от къде са стоките, от къде е сирането или от Гърция, от Италия и така нататък. Но ако се вгледате в решенията на комисията и решенията на съда, защитените географски указания, за разлика от закривата на наименованията за происход, които са по-строг инструмент, те имат за цел не толкова да информират, колкото да объркат потребителите се използват основно като инструмент за маркетинг от по-дребните фирми, понякога и от по-големите. Така че е, е ясно, че подобна инициатива за географските указания – ще означава, би трябвало да означава а, да се гарантира, че едно указание гарантира някакво качество. В действителност обаче, едно географско указание показва единствено, че част от производството става в определен район. А този район може да бъде два пъти по-голям, отколкото хората си мислят, че е този район в географското указание. Тъй, е, че при сегашното положение на нещата, мисля, че географските указания не служат на потребителите за тяхната защита. Затова се противопоставям за допълнителното прокарване на тая практика. Председателя, да, ще имам други възможности да навлезнем в същността, в философията на географските указания. Ако друг искали думата? Не. Преминаваме към комисията, господин Джон Парк от Генерална дирекция в селско стопанство. Благодаря, господин председателя. Както господин Каспари отбеляза, Швейцария е на четвърто място като наш търговски партньор. Имаме двустранно споразумение, което, когато влезе в сила, ще даде най-висока защита в степен защита по линия на 100 и по-конкретно по отношение на географските указания. А, такава защита вече имаме на вината и алкохолните напитки, както и господин Каспари отбелязва. Това споразумение ще е механизъм за добавяне на нови географски указания в бъдеще. Затова за нас това е важен елемент, не само за да подобрим двустранните си търговски отношения с Швейцария, но също и да разширим нашата стратегия по а, налагане и насърчаване на географски указания от Европейския съюз. Сега преминавам по-конкретно към коментарите, които бяха изразени от членовете на парламента. Първо по преходния период. С Швейцария договорихме тригодишен преходен период за някои местни изделия. Т.е. в рамките на 3 години ще има едновременно прилагане на европейските механизми за месо и швейцарските такива. Същата концепция е договорена и по отношение на няколко вида сирене, като с Швейцария сме договорили 5 годишен преходен период за няколко швейцарски географски указания – Спринг принцип го е. А, същото а, за 5 години могат да използват географски указания за сирена, които не идват от Швейцария. Също се отнася и за някои европейски сирена. Имаме списък на тези указания. Те могат да се използват за 5 години в Швейцария за продукти, които не идват от Европейския съюз, но след изтичането на 5 годишния срок това няма да е възможно. Всичко това е оказано ясно в самото споразумение. По-нататък, по казаното от е, е, последния депутат, който се изказа, съгласен съм, че географските указания представляват маркетингов инструмент, но не само от това. Е, така постигаме защита на производителя, за да сме сигурни, че няма друг конкурент от съответния район, който да може да ползва същото указание – и освен това, така защитаваме указание, указанието по отношение и на други конкурентни марки, които могат да предявят претенции. По отношение на казаното за това, че географското указание може да не проистича от, един, от само един регион – тук ще кажа, че в Европейския съюз имаме две категории географски указания. Първото се отнася до защитените деноминации на происхода и при тях се знае, че продуктът идва точно от определен район. Втората категория се отнася до защитеното географско указание, когато не всички етапи на производството са извършени в указания район. Така че тази разлика се отчита при начина по който нашия режим на географски указания функционира. И накрая, по по-общи въпрос за търговските взаимоотношения по отношение на земеделската продукция, нашите взаимоотношения с Швейцария, това не е част от нашето споразумение за свободна търговия земеделието не е обхванато в такова споразумение. Имаме обаче една възможност да направим преглед на тези взаимоотношения в областта на земеделието. Въпросът за либерализация на тарифите чрез споразумението вече е на дневен ред през последните два месеца. Мисли се по въпроса за това как да поставим на по-широка нога нашите институционални взаимоотношения с Швейцария. За сега нямаме конкретни планове да договаряме премахване на тарифите за земеделска продукция, по която все още има специална защита. Благодаря. Благодаря. Господин Каспер, и дали има някакви допълнителни бележки? Не. Ето сега какъв е календарът крайния срок за изменение и по двете споразумения е 26 6 следобят. а на 21 юни ще се приема препоръката. Преминаваме към точка 23. и 22. Тази част от заседанието ще протече при закрити врата, така че искам да помоля всички, които нямат право, да напуснат залата. It means all but the coordinators. Това означава всички, освен координаторите на политическите групи. асистентите на членовете на Инта, секретарите на правните комисиите,